Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich sehr herzlich zur Sitzung Госпожи и господа, уважаеми колеги, добре дошли на заседанието ни. Днес ще разговаряме с господин Уесткот и госпожа Марстен. Въпроси свързани с Африка и най-вече с Судан и Южен Судан. Ще разговаряме и с заместник министър-председателя и министър на външните работи на Албания, както и с министър по въпросите на европейската интеграция на страната. Много се радвам, че ще имаме тази възможност. Искам да ви съобщя, че на 8 май Под Комисията по правата на човека проведе втора размяна на мнения във връзка с въвеждането на функция на специален представител на Европейския съюз за правата на човека. Докладчик по тази тема е колегата Андри Кине. Съветът възнамерява да въведе функцията на този първи тематичен представител през юни. Смята да излъчи кандидат през месец юни. Като се има предвид, че трябва да се действа спешно по въпроса, трябва да започнем незабавно работа по текста. Крайният срок за внасяне на изменения би следвало да бъде на 16 май 12 часа. Така на 24 май ще можем да гласуваме тук в комисията. Мисля, че трябва да действаме колкото се може по-бързо. Може да се приложи и ускорената процедура в пленарната зала, освен ако 40 членове на парламента не се противопоставят. Няма да присъствам на разискването на моя доклад, поради простата причина, че настроението в моята партия не е много добро предвид резултатите от местни избори в Германия. За това ще трябва спешно да отпътувам за Германия, където ще се проведе заседание на ръководството на моята партия. Разполагате обаче с текста на моя доклад. Искам бързо да работим по него. Призовавам ви до идния понеделник да изготвите и внесете своите писмени и устни изменения. Така на заседанието си в понеделник в Страсбург ще можем да ги обсъдим и в седмицата след пленарната сесия ще мога да отразя вашите изменения и да ви изпратя окончателния текст на доклада. Ако сте съгласни, ще процедираме така, за да избегнем излишно отлагане. Ако ми бяхте съдействали до този момент, нямаше да отправям тази молба към вас сега. Госпожа Декайзер, имате думата.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 Председателят, тогава ще процедираме така, както предложих. Моля ви за извинение, но за съжаление сме свидетели на подобни тъжни събития в политиката. Това е неизбежно. Колегата Ковачев ще поеме председателството. So, colleagues, good afternoon also from my side and welcome to our... Колеги, добър ден и от мен. Добре дошъл и на нашия гост. Следващата точка от дневния ни ред е размяна на мнения с Николас Уесткот, управляващ директор за Африка на Европейската служба за външни действия. Относно стратегията на Европейския съюз за Судан и Южен Судан ще размени мнения и за неодавнашните събития в Западна и Централна Африка. Сред нас е и госпожа Розалинд Марстен, специален представител на Европейския съюз за Судан. Ще обсъдим положението там и проблемите свързани с риска от избухването на конфликт. Много е важно Европейският съюз да предприеме решителни действия, на които да се придаде публичност. Господин Уесткот ще ни запознае и с последните промени в Западна и Централна Африка, в страни като Гвинея Бисал, Мали, Демократична република Конго, както и в страните от Централна Африка. Събитията там са много тревожни. Много е важно Европейският съюз да предприеме действия за гарантиране гарантирането на стабилност и установяването на демокрация в региона. Сега първо ще дам думата на специалния представител на Европейския съюз за Судан, госпожа Марстен. Или може би вие искате да се изкажете първи, господин Уесткът. Тогава ще дам думата на господин Уесткът. Благодаря, господин председател. Преди всичко, нека да се извиня на колегите, които бяха тук за заседанието ни миналата седмица, което не можа да се проведе. По тази причина сега е по-дълъг дневният ни ред. И всички, които искат допълнителна информация за Западна Африка, Централна Африка, могат да се възползват да зададат въпросите си сега, докато съм тук. Срещата на върха на министрите на външните работи, включително и министрите на развитието ще се проведе днес след обед и аз трябва да присъствам. За това ще ви дам една, един бърз увод за това какво се случва в този регион и след това ще дам думата на госпожа Марстън. Във всички случаи сме на ваше разположение за въпроси, макар че аз лично ще бъда тук малко по-кратко. Кризата в африканския рок е позната на колегите. В Западна Африка обаче се случват неща, които са малко по-нови. И ние в момента разработваме нашата реакция и то от нула, специално в Мали и Гвинея Бисал, но не единствено там. ситуацията в Сахел е нестабилна и е била е нестабилна от известно време. Насам европейските интереси в тази област са свързани до голяма степен с разпространението на тероризъм, от, отвличания, трафик на хора, добива на ценни метали и така нататък. И в съответствие с нашите интереси ние разработихме стратегия за региона, съгласувана с съвета. Стратегията беше добра и правилна, но малко закъсняла. Защото събитията в Сахел, в Мали се развиха толкова бързо, че стана ясно доколко много е нестабилна стабилизацията и че действията, които се предвиждаха да бъдат предприяти, трябваше да бъдат предприяти, може би, три години по-рано. Но е, така или иначе това е положението. От е, бунтовете, бунтовете на, въоръжени, на войниците стана ясно, че а, е, ще последва сриване на държавата. А, на север туарегите и джихадистите всъщност завзеха контрола. И правителството практически на север няма никаква власт. Преврата практически свали всички е, възможности на правителството да реагира. Наложени бяха незабавни санкции срещу хунтата, за да може да се предадат обратно функциите на гражданското правителство и да се проведат изборите за, предвидени за този месец. Те обаче ще бъдат отложени, докато се възстанови положението. Предаването обаче на властта на гражданското правителство е проблематично. Военните все още имат контрол и взаимовръзките им с временното правителство, което се ръководи от бившия президент Траоре и министър, временно изпълняващия длъжността министър-председател Диоре. Европейския съюз е прекратил помощта си и ако се постигне споразумение за предаване на властта обратно на гражданското правителство, има достатъчно данни, че то има контрол над страната и че военните се оттеглят, ние ще, продъл... ще възстановим предоставянето на помощ в подкрепа на гражданското правителство. Но ако става ясно, че военните нямат намерение да предадат властта на гражданското управление, ние ще обсъдим с страните членки как да приложим член 36 от споразумението за Котону. 96, извинете. За да търсиме връщане на гражданското управление. Така че положението не е, е изчистено и изяснено за момента. Ние ясно сме заявили своята позиция на ЕКОВАС. И дори да има споразумение за предаване на властта на юг, на север нещата си остават много тревожни. Защото изглежда, че, поне за момента, изглежда, че е много трудно правителството да възстанови авторитета си по мирен път. Екова се изгуби е, процеса, е, възможността да преговаря. Ако успее, това ще е добре, но има доста групи Алкаида в Магреб и други, които нямат е, интерес да договарят някакви е, решения, които да възстановят е, законността в, е, на север в Мали така че може би ще се наложи да се използва сила за възстановяване на а, мира. Беше предвидена ЕКОВАС, изразиха готовност да предоставят въоръжени сили на правителството, но в края на краищата, докато на юг не е ясно кое е правителството, ние ще изчакаме. ЕКОВАС поиска да получи финансова подкрепа за, за изграждането на сили за реагиране, които да бъдат предоставени при поискване на, на северната част на Мали. Ние не сме отговорили за сега. Изчакваме. Ясно е, че ще дадем помощ в рамките на средствата, които имаме, но всичко зависи от това какъв ще е мандата на тази временна групировка. Това е положението за момента. В Гвинея Бисао кризата е много по-дълбока и много по-отдавнаша. Ред фактори са допринесли за нестабилността през последните 20 години. Етнически размирици, неразбирателства, огромно въздействие на трафика на наркотици и корупцията. Там вече сме прилагали член 96 от споразумението от Котону. И се надявахме, че е, процесът за избор на президент, е, който стигна до средата, бе проведен първия тур, ще доведе до създаване на гражданско правителство, което да има достатъчно легитимност да извършва реформи и да се опита да се справи с проблемите. Военните обаче, които се страхуват според мен, е, че правителството ще бъде граждански, кои достатъчно ефективно, реално направиха преврат и е, изгониха е, политиците, освен тези, които ги подкрепят. Зато и обявиха, че ще има една година преход е, към гражданско управление. Ековат не прие този резултат и отново предложи да, а, с, да даде една а, групировка сила в подкрепа на провеждането на изборите от порядък на 600 души. За момента нещата стоят в положението, в което са, нищо не се случва. Анголски войски са там на място в подкрепа на реформите и за сигурността. Хунтата настоява да се изтеглят. Съответно, отговорът е, че това ще стане едва когато ЕКОВАС предостави съответните групировки. Економическото положение в страната не е толкова тежко, колкото в Сахел. Защото там имаше много сериозна хуманитарна криза заради недостиг на храни и суша. Но и в е, Гвинея, Бисао, е, положението върви на по-зле. Банки се затварят и е, така, като общо хуманитарните проблеми там се засилват. Um, в Сахел продължава хуманитарната помощ за непосредствените нужди на хората там. И на двете места положението не е никак е, сигурно. В тясна връзка сме с Ековас а, и също и с Алжир, Мавритания и други страни, които се интересуват от положението. В тясна връзка сме с Штатите. И сега накратко положението в две други страни, където нещата се развиват по-добре. Малави – по време на Великден възникна една криза след неочакваната смърт на президента му в Рика. Заместник президентът се очакваше да поеме поста, но подкрепящите бившият президент, една част от тях, нямаха желание това да се случи, тъй като е, двамата ръководители е, вече бяха имали проблеми. Европейския съюз в е, сътрудничество с ООН и Штатите и принципната позиция на военните в Малави, които заявиха, че ще спазват Конституцията, спомогнаха за едно гладко предаване на властта. В момента президентът Банда, Джойс Банда, пое ръководството, няма конституционна криза и сега вече въпросът е да се справят с сериозната економическа криза. В Зимбабве след решението на Европейския съюз да отмени някои от ограничителните мерки през февруари. Поканихме представители на министерствата, които имат отношение към реформите в Брюксел, отново, за да се обсъдят мерки по член 96 през юли, за да се е, направи оценка дали е постигнато достатъчно за прилагането на новата конституция и за е, планирането или осигуряването на нови избори през следващата година, за да можем да обмислим дали да не продължим с отменянето на рестриктивни мерки. Във всички случаи позитивни са сигналите там. Демократична република Конго. Там вече има ново правителство след изборите от миналата година, относително технократско правителство и е много е, насърчаващо това, че ние вече знаем с кого е, ще обсъждаме вариантите на възстановяване на европейска, помощите от Европейския съюз един от е, бившите командващи на възстанниците, който в момента е който е бил привлечен на страна на правителството, е напуснал и сега отново се присъединява към е, бунтовниците. Ще видим как ще се развият там нещата. И за Судан ще дам думата на Розалин Марстен. Там положението рязко се влуши в последните няколко седмици. Южносуданските сили навлязаха в Хеглик. Европейския съюз е много загрижен и работи с международни а, сили да се справи с този проблем. Ще чуете повече подробности от госпожа Марстен. Много е важно да се запази един от душието, единогласието на Запада, за да може да се упражни натиски върху двете страни, да стигнат до премирие и да се върнат на масата за преговори. И Африканския съюз и съвета за сигурност на ООН са постигнали съгласие по пътната карта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 καταδίκη εκ μέρους παγκόσμιας κοινότητας. Immediate and unconditional withdrawal of SPLA forces from Heglig. The High Representative has also publicly Микрофона в българска кабина изключва непрекъснато. Ако имате проблеми да ни чувате, това е причината. Търсиме помощ от техниците. The Foreign Affairs Council discussed uh, на 23 април Съветът по външни отношения обсъди въпроса за Судан и Южен Судан. По това време бяха оттеглени силите от Хеджлик и бе призован, бяха призовани правителствата и на двете страни е, незабавно предприемат мерки и да отеглят своите служби е, за сигурност от АБЕ и да се въздържат от допълнителни провокации, включително и е, чрез е, риторични средства. Обърна се Европейският съюз и към Африканския съюз и панелът, ръководен от президента Мбеки, заедно с наши партньори, се захвана за мерки, които да позволят да се премине към мирен диалог. Бе създадена и пътна карта, в която се уточнява поредица от ясни стъпки за преустановяване на враждебните действия. Тази пътна карта в последствие бе прията и от съвета за сигурност на ОНЕ в резолюция 2046 от 2 май, резолюция, която Европейският съюз приветства. Смятаме, че приемането на резолюцията по глава 7 е сериозно дипломатическо постижение и представлява добър пример за сътрудничеството между ООН и Африканския съюз. Смятаме, че е положително това, че вече има международен консенсус по необходимите стъпки. И така разполагаме с пътна карта, която е доста амбициозна и и в съвета за сигурност на Африканския съюз има подкрепа за е, предложените мерки, е, както и от съвета за сигурност по член 41, ако е, в случай, че е, някой от страните не спази поетите си ангажименти. От тук нататък целите на Европейския съюз е да, е, са да продължава да оказва натиски върху двете страни да изпълнят поетите си ангажименти и Европейският съюз ще продължи да работи в тясно сътрудничество за подкрепата на президента Мбеки чрез своите е, представители, включително и специалният представител. Бях в Джуба, разговарях с е, съответните е, страни и с международните партньори, включително Китай, Етиопия, Египет, Южна Африка, Турция и други. Разговарях и с специалните представителите, е, представители на Норвегия, Великобритания и Съединените щати. Правителствата се съгласиха да се преустановят враждебните действия, но трябва да се предприемат и конкретни действия на място. Надяваме се, че възможно най-скоро съвета на Мбеки ще успее да свика среща на съвместния механизъм за сигурност в Адис Абеба, на който да се срещнат и двете страни. Важно е незабавно да се активира и дейността на съвместната мисия за проверка и наблюдение на границите. Това е мисия, която, в която участват и международни наблюдатели и наблюдатели от е, Судан и от Южен Судан. Само така може да се гарантира спазването на границите. В последните няколко дни получаваме информация, че вече всички полицейски сили на Южен Судан са оттеглени от Абие и от тук нататък настояваме и Судан да направи същото във връзка с резолюция 2046. Всичко това е свързано с положението в Южден Кордофан и Сини Нил. в тези области враждебните действия не са преустановени. те продължават. става дума за конфликти между правителствените войски и Революционния фронт на Северен Судан и се настоява за пълно сътрудничество и с председателем Беки, за да може да се постигне рамково, спазване на рамковото споразумение, подписано 28 юни миналата година. Притесняваме се, че правителството на Судан не е приело тристранното предложение за достъп е, на е, цивилни наблюдатели до засегнатите региони, е нещо, което се обсъжда от феврари насам. И така призоваваме правителството на Судан да допусне всички чуждестранни наблюдатели до тези региони. Притесняваме се и за хуманитарното положение в случая с Южен Судан са сме особено обезпокоени с, по отношение на нарушенията на правата на човека от Националното освободително движение на Южен Судан. Все пак а, има и признаци, а, че властите са готови да предприемат мерки по въпроса. Ще е, бъде организирано посещение на Хартум. Има задържане на активисти, борещи се правата на човека, на журналисти, на представители на опозицията и на мирни демонстриращи студенти. Един от принципите на мирното споразумение, е демократично правителство, основано на зачитане на многообразието и основните свободи. Европейският съюз настоява тук на, на зачитане на основните свободи и на едно приобщаващо демократично правителство и в двете страни. Радваме се, че президента Салвакия посети Брюксел през март и потвърди тук, че неговата страна има желание да се присъедини към споразумението Котуно. И смятаме, че това споразумение ще даде една добра дългосрочна основа за развитие на бъдещите отношения между Европейския съюз и Южен Судан, както и за насърчаване на развитието на демокрацията, върховенството на закона и правата на човек. И накрая, въпреки че международното внимание в момента е насочено именно към отношението между Судан и Южен Судан поради пътната карта и резолюцията на съвета за сигурност, не трябва да забравяме и Дарфур – Положението в Дърфур не е толкова тежко, колкото беше преди няколко години, но все пак все още има сериозни проблеми, включително и действия на престъпни банди. И напоследък имаше сериозни инциденти. Няма достъп до Джеба Мара. И все още няма свобода на движение. Вътрешно разселените хора са милион и 700 хиляди. Това е огромна, огромен брой хора. И призоваваме властите да направят всичко възможно да приложат документа за мир от Доха, подписан миналия юли. За съжаление обаче трябва да кажа, че през последните 4 месеца напредъкът в тази област е, бе значително ограничен. Правителството в Судан много бавно е, придвижва своите финансови ангажименти и за това трябва да продължим внимателно да наблюдаваме положението. Благодаря, госпожо Марстън, благодаря, господин Уескот, за това, че ни дадохте информация за положението в Африка и за Судан и Южен Судан. Нека сега да дам думата на госпожа Де Кайзер, която е ръководител на мисията за наблюдение на изборите на Европейския съюз в Южен Судан. Нека да започна с един въпрос към господин Вескот за Демократична република Конго. Казахте ни няколко думи за Конго. И ми се стори, че сте относително оптимистично настроени. И да, виждам, че в сравнение с други страни, като Мали и Гвинея Бисал, където положението е много тежко, в Конго определено ситуацията не е толкова сериозна. Но все пак говорите да се започнат дискусии с правителство и така нататък. Бих искала да припомня, че нашата е, мисия за наблюдение на изборите с е, госпожа Неделчева оцени е, много начина на провеждане на тези избори. Положението на активистите, защитниците на човешки права, е, имаше е, така, е, добро, има, има процеси а, срещу определени а, престъпници, които обаче все още се намират на свобода и а, е, като цяло всъщност е, положението с човешките права там остава много, много нестабилно. А помощта за Република Конго би следвало да бъде обвързана с е, някакъв вид условия и ние да изкажем ясно тези условия. Надявам се, моята група, пък и другите, е, нашата група има ясното чувство, че тези неща са важни, за това е редно да излезем с една резолюция по успешност, където да обозначим тази своя позиция. Благодаря, госпожо Марстън, за представенето ви на положението в Судан и в Южен Судан. Искам да ви попитам когато е, представяте анализа си, много е, се радвам, че има единодушие е, в е, съвета за сигурност, че най-накрая има и пътна карта, но в края на кращата е, положението от преди една година и сега всъщност върви все по-назле. Е, всички проблеми, които не бяха решени и с петрола, и с границата, така и нататък, те си остават. И е, факта, че между двете страни всъщност практически се води почти война, е, виждаме и колко е, силно присъствие има Китай с съответните суми, които, милиарди, които предоста, Всичко това говори, че нищо не сме е, постигнали. Какво ни липсва? Бдителност, добър анализ? Е, как си обяснявате нещата? Как е, анализирате тази изключително трудна година за Судан и за Южен Судан? какво не направи международната общност или направи не както трябва. Сега за независимостта се говореше, че това е абсолютно необходимо, за да няма война, но не се постигна целта. Какво смятате за това и за влиянието на Китай, и за борбата за петрол и така нататък? Like Благодаря, госпожо Декайзер. Сега бих искала да дам думата на господин Салафранка. Благодаря, господин председател. И ние смятаме, че във връзка с чувствителното положение в страната Резолюцията на съвета за сигурност на ООН, прията единодушно през май, е добра крачка напред. Незабавно трябва да се преустановят враждебните действия, включително и военно-въздушните атаки. Трябва да се вземе предвид и въпроса за границата от 2000 км както и положението на двете страни, техния статут и необходимостта да се предостави хуманитарна помощ на място. Много внимателно и с голямо притеснение наблюдаваме положението, тъй като изглежда, че има голяма вероятност е, то да се влуши. И така, моят въпрос е следният. Какви биха били възможностите да се мобилизира хуманитарната помощ на Европейския съюз, за да се помогне? Мисля, че въпросът за нефта също е особено важен. Трябва да се предоставя помощ на Южен Судан, която да идва през пристанищата в северната част и също така трябва да се видят какви са възможностите Южен Судан да бъде включен в споразумението Котону. Става дума за споразумението с страните от АКТБ и там има ясни ангажименти, които се поемат и по отношение на правата на човека, и по отношение на Международния наказателен съд. Има искане за информация, подадено от Международния наказателен съд във връзка с нарушение на правата на човека. И така, Южен Судан наистина ли има достатъчно силно желание да се присъедини към конвенцията с страните от АКТБ или смята, че ангажиментите, свързани с Международния наказателен съд, са твърде тежки. Благодаря, господин Салафранка. Госпожа Галмаш има думата. Тя също е ръководител на е, делегация за наблюдение на изборите, е, този път в Судан. Няма да пропусна тази възможност да пусна господин Уескот, е, е, да задам на господин Уестхот да, е, един труден въпрос. Говорим за Етиопия, където се намира седалището на Африканския съюз. Какво правим да се освободят стотиците политически е, затворници, включително журналисти, някои лауреати на награди и е, особено двамата шведски журналисти, които са в затвора в Етиопия? След това, по отношение на Западна Африка, благодаря на господин Уескот за дебрифинга. Наблюдавам внимателно положението там, наблюдавам начина по който Европейския съюз не действа, не се задейства, остава безучестен и е, кризата, която се развива и става все по-тежка. И така, тук искам да попитам. Дали в Европейската служба за външна дейност е била правена оценка дали оттеглянето на мисията в Гвинея Бисао не е била било грешка. Става дума за мисията за помощ за реформа на силите за сигурност крайна сметка в страни като Гвинея Бисел трябва да участваме по-активно, а не по-малко активно. Това за мен е очевидно. И ако и вие, като мен, смятате, че има връзка между всичко, което се случва в тези страни, и в Гвинея Бисел, и в Мали, а, има връзка с международните престъпни мрежи, а, които достигат и до Магреба. А, няма ли опасност тук да се стигне до една посредническа война между Ангола и Аржир на територията на Гвинея-Бисао? Следващият ми въпрос е за Судан. Много се радвам, че посланник Мастен е тук сред нас. Благодаря и за информацията, която ни предостави. Искам да попитам Виждате ли някакъв напредък в управлението на Южен Судан и по-конкретно за правата на човека? има ли напредък или положението, свързано с военните действия, представлява, се представя за извинение за не спазване на ангажиментите с правата на човека? След това имаше една статия в Нью Йорк Таймс с заглавие Дайте шанс на войната – Ставаше дума за случващото се между Южен и Северен Судан. Предположението, основната презумпция на статията беше, че това е начинът да се справят с Башир. Благодаря, госпожо Гомеш. Давам думата и на господин Тана, който също е докладчик за африканския рок. Добре дошла на госпожа Марстен. Няколко въпроса, три по-точно. Наскоро прочетох няколко обезпокояващи доклада за региона на Сахел. Там има достъп до оръжия от Либия, финансиран основно от Катар. Достъп до оръжие за ислямистки групировки. Става дума за северната част на Мали. Какво ще стане, ако този район успее да се отдели? Ще се превърне ли Сомалия в пристан за джихадисти от целия свят? Или е прекалено песимистично да очакваме нещо такова? Вторият ми въпрос е не спада изрично към правомощията на СВД или нашата комисия. Това е общ въпрос за Африка. Комисията възнамерява да приеме законодателство подобно на закона Дот Франк. Става дума за прозрачност във връзка с плащанията към правителства от страна на добивната промишленост. Някой смята, че ако този закон бъде прият, ще се стигне до огласяването на чувствителна от търговска гледна точка информация ще се даде възможност и на Китай да доминира сключването на договори за добив на полезни изкопаеми. Каква е вашата оценка? Можем ли да постигнем нещо подобно на закона Дот Франк? Или ще трябва да вземем предвид и чувствителните от търговска гледна точка въпроси, да постигнем баланс между тях и изискванията за прозрачност? Sudan itself has cut the pipelines, but there seems to be no... Доколкото знам, това е третият ми въпрос с, с, с Судан. Там има много малко валутни резерви. Те ще стигнат само още за няколко седмици. Възможно е в Южен Судан да се стигне до тежка економическа криза, като се има предвид и въпросът за нефта. Uh, Председателят благодаря. За отговор на първия кръг от въпроси давам думата на нашите гости. Господин Уесткът. Благодаря. Първо ще отговоря на въпроса на госпожа Декайсар за Демократична република Конго. Съвсем права сте, че положението в тази страна и в целия регион продължава да е много нестабилно. подновиха действията си бунтовниците и виждаме колко лесно може да се стигне до война. Все още имаме координатор, който работи на пълен работен ден в региона. Взехме предвид и заключенията на Мария Неделчева след провеждането на мисия за наблюдение на изборите в рамките на подновения диалог с властите в Демократична република Конго поставяме акцента върху няколко въпроса. Първо, реформиране на изборната система. В доклада на мисията за наблюдение на изборите има няколко много добри предложения, за които ще настояваме да бъдат осъществени до следващите избори. В замяна ще предложим предоставяне на подкрепа Възможно е тези предложения да бъдат осъществени в зависимост от волята на другата страна. Вторият въпрос е свързан с въпросите за правата на човека. Те са тясно свързани с установяването на върховенство на закона. В момента са разположени две мисии по общата политика за сигурност и отбрана. Те работят по преструктурирането на силите за сигурност и провеждането на реформа на полицейските органи. Това е начинът за установяването на върховенство на закона, най-вече в източната част на Демократична република Конго, където населението е най-уязвимо спрямо нарушение на права на човека. Това са въпросите, на които ще се спрем в разговорите си с президента Кабил. Ще продължим да предоставяме подкрепа за работата на различните организации, стремящи се към подобряване на положението на правата на човека. Предоставили сме такава подкрепа и в миналото. Ще продължим да предоставяме помощ и по класически хуманитарни програми за намаляване на бедността. Продължаваме да предоставяме значителни суми за развитието в Етиопия но подхождаме и критично в рамките на диалога си с правителството. Поставяме акцента върху това колко е важно да се даде възможност за изразяването на различни политически виждания. Продължаваме да подкрепяме и сектора на гражданското общество. Работим и по решаването на отделни случаи във връзка с освобождаването на политически затворници. Що се отнася до задържаните шведски граждани, работим много активно с шведските власти. Конфликтът може да бъде разрешен, но това ще отнеме известно време. Работим по въпроса. По въпроса, поставен от госпожа Гомеш за Западна Африка, права сте, че в Гвинея Бисао бе проведена мисия по общата политика за сигурност и отбрана, приближава краят на нейния мандат. Много е трудно да определим дали можем да вярваме на това, което ни се казва за настоящия процес на реформи в Гвинея Бисао, или да вярваме по-скоро на това, което виждаме, а именно, че до момента не е постигнато кой знае какво. Последните събития по-скоро са доказателство за последното. Анголската страна иска да се намеси. Португалците също казаха, че могат да работят по-ефективно. Но виждаме, че няма промяна. Може да се окаже натиски от страна на ЕКОВАС, проблемът ще бъде решен веднъж за винаги единствено когато военните се оттеглят от политиката. Много ясно заявихме това спрямо ЕКОВАС. Докато ЕКОВАС си сътрудничи с военните, няма да има промяна, тъй като те винаги успяват да изместят тази организация. ЕКОВАС разбра нашите аргументи. В момента работи по изпращането на мисия за укрепване на мира, не толкова за опазване на мира. Мисля, че настоящата криза е възможност за Гвинея Бисал най-накрая да започне да работи по решаването на проблема с трафика на наркотици. няма да се решат проблемите на региона, докато не се реши този проблем. Не мисля, че ще има война на съюзниците между Ангола и Нигерия. Цялата международна общност трябва да си сътрудничи португалоязичните държави, ООН и ЕКОВАС докато не се установи такова сътрудничество, ще властват военните. В региона на Сахел и с това ще премина по, към казаното от господин Танок. Там положението е особено взривоопасно. Има опасност да възникне ситуация подобна на тази в Сомалия, тъй като се наблюдава същата комбинация от взривоопасни фактори. Има много малки отцепнически групи, които действат на местно ниво. Има и много мощни действащи лица от международен мащаб, които са готови да предоставят всякакви оръжия. Този регион никога не е бил под особено силен контрол, но в момента нещата там са излезли напълно извън контрол. Затова е много важно всички партньори, работещи в региона, в това число Нигерия, Либия, новото мавританско правителство, държавите от ЕКОВАС и международната общност да си сътрудничат. Тясно си сътрудничим с службата на ООН за Западна Африка, както и с всички страни от региона. Загрижени сме за потенциалните връзки между Алкайда, Боко Харам и Алкайда в Ислямския Магреб. Алкайда започва да играе по-активна роля в региона на Сахел – Следствие от това трябва да действаме бързо. Колкото по-дълго оставим положението без контрол, толкова по-трудно ще бъде да се възстанови управлението в региона. По въпроса за добивната промишленост, не знам дали вече е започнала законодателна процедура, но службата за външна дейност работим по въпроса за полезните изкопаеми в зони на конфликт. И работим и за приобщаването на заинтересованите страни към инициативата за прозрачност на добивната промишленост. Тази инициатива допринася за прозрачност по отношение на паричния поток и използването на средствата. Има и различни други инициативи. Няколко думи за Судан. Трябва ли да дадем шанс на войната? Причината, поради която положението се влушава през, през изминалите години, може да бъде подразделена на няколко причини. Първо, и двете страни нямат опит. Южен Судан съвсем наскоро обяви независимостта си и държи на нея, иска да я отстоява. А що се отнася до Северен Судан, за него независимостта на южната част е заплаха. И затова и двете страни отстояват твърдо позициите си, не проявяват готовност за компромис. Въпреки това, опитът показва, че употребата на сила до момента не е довела до разрешаването на конфликта между двете страни. Надявам се те да осъзнаят това колкото се може по-бързо и да се завърнат на масата на преговорите. Колкото по-дълго се употребява сила, толкова повече ще се влушава положението. Председателят, още трима колеги искат да поставят въпроси. Нека им дам първо думата на тях и след това на госпожа Марстен, тъй като вие трябва да ни напуснете по-рано и искам да ви дам възможност да отговорите. Марио. Е, Благодаря. Искам да призная, че съм малко озадачен от анализа, който тук чухме за конфликта. Трябва да кажа, че като цяло винаги съм считал, че конфликта в Судан е асиметричен. И голяма част от е, проблемите са причина, причинени от правителството в Хартум. Разбирам, че е важно да имаме балансирана позиция, да се борим за процеса на възстановяване на мера, но ние не не сме последователни. Не, не мисля, че е, правителството в Хартум е, проявява желание. Те всъщност печелят единствено от това, че е, бавят нещата, защото по този начин се надяват е, да падне правителството в Южен Судан. Разбира се, следва да се надяваме, че съвета на сигурност на ОНЕ ще постигне нещо, но не забравяйте, че в съвета на сигурност е Китай и те също имат интерес да е, точат нещата. Така че Европейският съюз всъщност бива изтикан е, на страна. А ние продължаваме да търсиме равновесие на всяка цена, да правим анализа по един и същи начин и трябва да сме наясно, че тъй като положението е асиметрично, ние би следвало да подкрепим Южен Судан. Няма да се очудя, ако продължаваме с тази подход, че е в един следващ момент вече положението ще бъде сериозно компрометирано. Благодаря. Много съм изненадана от изненадата на колегата. А, вие чухте госпожа Декайзер. Кайзер Европейският е, съюз подкрепи отделянето на Южен Судан, защото там съществуваха проблеми и по очертаване на границите. Знаете проблемите с Абей, Абие. И вие знаете, че много от тези проблеми не са решени и няма и да бъдат скоро решени. Затова не разбирам а, е, вашата изненада от събитията в момента. Но, един чисто практически въпрос, ако можете да ми поясните малко повече. Е, hinsichtlich einer EU-Mission in е, Juba ist. Какво се планира за нова мисия в Джуба? какви ще бъдат евентуално задачите на тази мисия. И още един въпрос. Предвижда ли се някоя страна членка на Европейския съюз да участва в силите, миротворческите сили в Абие? Благодаря, това е госпожа Сизде Флориза. Тук се очерта много ясно ролята, която Европейския съюз може да изиграе в Судан. Ние от самото начало се опитваме да бъдем достатъчно важен участник в този процес, а не само да следваме нещата. Еко вас естествено се опитва да поддържа стабилност в е, региона и търси от нас помощ. Но тук става въпрос и за средства. Инструмента за стабилност бе силно намален от към финансиране, както и инструмента за сътрудничество и развитие. Имаше оценки за това какви средства ще бъдат необходими за следващата година, но става ясно, че ние няма да имаме средства да е, отпуснем помощите, които се искат от еко вас. Смятате ли, че чии оценки според вас са по-правилни на еко вас или на Европейската комисия по отношение на финансирането? Имайте, имайки предвид, че следващата финансова перспектива ще намали значително наличните средства. Добре, госпожо Мазден, сега вече имате една много трудна задача да отговорите на всички въпроси. Аз ще се опитам да отговоря на въпросите за Судан и Южен Судан. Госпожа Декейзер много умно е, така, формулира е, обяснението за това, защо нещата върват е, на зле и въпроса е какво трябваше да направи международната общност. Аз е, лично бих казала, че е, там проблема е огромна липса на доверие и от двете страни, от двете правителства. И не е толкова странно защото е, гражданската война продължава десетилетия. И ние все пак продоляхме първото препятствие, т.е. доведохме ги до масата на преговорите. И двете правителства се ангажират да работят по идеята за две е, самостоятелни държави теория, но на практика винаги се предприемат едни краткосрочни тактически а, решения, а не стратегически такава. През последните 18 години, а, месеца, извинете, бяха постигнати доста успехи от, от преговарящите и мбеки включително за сигурността на и за граничните мисии, е, споразумението за ненападение и така нататък. Основният проблем а, е, с тези споразумения е, че те не се прилагат. Не се прилагат дори частично. С което се връщаме на въпроса, двете правителства имат ли политическа воля да тръгнат по пътя на мира, а не на войната? и да се опитват да разрешават различията си по мирен начин, а не по военен. Също така се поставя въпроса дали могат да оценяват колко важно е да осмислят факта, че те са взаимно а, зависими а, и да не прибягват само до краткосрочни тактически приеми. По отношение на преговорите за нефта, е ясно, че ще е практически невъзможно да се усъвместят позициите на Хартум и на Южен Судан и да се търсят е, преходни споразумения. Председател президента Мбеки предложи и двете страни да се обърнат към международната общност, а, така че международната общност да плати две трети от искането от Хартум, а Южен Судан една трета. Става дума за таксите за нефтопровода. Но след постигнатия малък напредък, нещата отново се върнаха назад с напрежението по границите и сблъсканията между двете армии или техни съюзници. Ролята на Китай – с Китай ние имаме много силни общи интереси, а именно да настояваме двете правителства да търсят мирно решение на оставащите неразрешени проблеми. Китай има огромно влияние в Хартум, защото те са техен стратегически партньор те имат и много големи интереси, економически интереси в Южен Судан и те започват да бъдат много активни, защото виждат, че китайските компании се зас... биват засегнати от конфликта между Судан и Южен Судан. Ние се опитваме да а, протягаме ръка към Китай, и те имат специален пратеник в региона и да работим с тях – те е, имат много съществена роля в е, подкрепа на екипа на Мбеки в тяхната работа и е, може би трябва да помислим какво повече можем да направим, за да им окажем политическа подкрепа. Въпроса може ли да се е, изгради друг е, тръбопровод през Кения? Южен Судан, правителството на Южен Судан е, каза, че всъщност те предпочитат да постигнат споразумение с правителството в Хартум. Разбира се, ако условията на това споразумение са разумни и справедливи. Но е, те са обезпокоени от е, това, което прави правителството в Судан, конфискуване на прак на, на пратки от горива и така нататък. Така че те искат гаранции това да не се случва. И е, напоследък виждаме все повече сигнали, че те започват да мислят по въпроса за изграждането на альтернативен вариант, евентуално през е, Кения. А, но Първоначало се е, смяташе, че този тръбопровод ще може да бъде изграден за една година. Сега става ясно, че това ще стане за две или три години и повече дори. Така че е, обсъжда се и този вариант и правителството на Южен Судан е, така даде сигнали, че ги обсъжда този вариант доста сериозно. Хуманитарната помощ за Судан и Южен Судан – Там се развиваха две от най-големите програми. Дела по службата на Комисията за хуманитарна помощ. И в някои места конфликти, вътрешните конфликти се разгарят с много голяма сила. Така че всичко, което се случва там е част от по-общия проблем за сигурност на продоволствията. И е, нищо чудно да се наложи засилена хуманитарна помощ. По отношение на присъединяването на Южен Судан към кото... споразумението от Котону, и Международния наказателен съд. Надяваме се, че Судан и Южен Судан ще е, разрешат е, различията си. А за това какво се случва с управлението в Южен Судан, ние наблюдаваме въпроса с човешките права, с трансформирането на въоръжените групировки в професионална армия. Приветстваме факта, че правителството на Южен Судан признава и очертава проблемите и търси подкрепа. Считаме, че това е положително по-общо управленски проблеми. Там в момента се работи комисия за преглед на Конституцията, за изготвяне на Конституция. Там има представители на опозиционни партии. И макар, че проблемите по границата до известна степен изместват новини за работата на комисията, смятам, че ние трябва да я подкрепяме. Както трябва да подкрепяме и Комисията за човешки права и мисията за обучаване на служители в съдебната система. Въпроса с нефта и прекратяването на доставките в Южен Судан – този проблем възникна, защото през декември миналата година правителството в Хартум обяви, че ще започнат да конфискуват пратки е, от е, петрол от Южен Судан, тъй като Южен Судан не си плаща таксите за преноса на гориво. В момента се водят преговори. Хартум твърди, че не са получавали никакви плащания. В края на януари Южен Судан реши да спре производствените си мощности и е, заяви, че освен, че е било конфискувано гориво, идващо от Южен Судан, е било и отклонявано от това гориво. Затова, тъй като Южен Судан не получава никакви доходи, те са решили да прекратят производството. Много драстична мярка. Малко хора очакваха, че ще се стигне чак до там, но факт е, че се стигна с много сериозни економически последици, естествено. Международните донори, включително Европейския съюз, заяви, че няма да може да подкрепя Южен Судан заради е, тази огромна липса на доходи, които се получават от е, този проблем и положението в е, близките няколко месеца ще стане още по-сериозно. Има някои данни за това в е, медиите. Така че и в Южен Худан и Судан и в Хартум се очаква сериозна економическа криза. На север валутата се where I think Juba and Khartoum are looking at the other and sort of wondering which... Валутата се обесценява и е, едва ли не очакваме да видим къде е всъщност нещата ще се сринат е, по-бързо. Политическото положение между двете страни не се решава за сега с преговори. Дали трябва да подкрепяме в по-голяма степен Южен Судан, питахте. След обявяването на независимостта му, ние се опитваме да подхождаме балансирано защото не искаме да оставаме Судан с впечатлението, че след като Южен Судан стана независим, ние им обръщаме гръб и че не се интересуваме повече от тях, а се обръщаме към Южен Судан. За стабилността на Южен Судан е много важно, като си има предвид доколко те са обвързани с севера, да поддържаме е, идеята за две стабилни и независими държави, а не едната от тях. Това е основното съображение при действията ни. Южен Судан, разбира се, е много бедна страна и сме направили всичко, което можем, за да осъществим и хуманитарна помощ и помощ за развитие. Въпросът е, дали е трябвало да се очудваме или да не се очудваме от това, което се случи заради АБИЕ и Сини Нил и така нататък на решените проблеми а, по време на преходния период. Точно така е напълно закономерен този въпрос. Ние си дадохме сметка, че протокола за този регион не се е изпълнява нито по отношение за консултациите, нито за разполагането на съответните е, миротворчески сили. И това доведе до, една много, до едно много трудно положение. Проблема в Абие е особено сложен и е, важна стъпка ще е и столиците и на двете държави да от, оттеглят войските си. Южен Судан направи това и сега с новата резолюция на Света сигурност на ОНЕ се надяваме, че и Хартум ще изтегли силите си. Тогава екипа на Мбеки ще може да започне да дискутира окончателно статута на АБИЕ. И въпроса на, за мисията на Европейския съюз в Южен Судан – има а, мисия, планира се мисия по общата политика за сигурност и отбрана. Един така, все още дискретен проект, който се надяваме да бъде проведен достатъчно бързо за осигуряване на сигурността на летището. Това ще е един сериозен принос на Европейския съюз. И накрая, дали страните членки на Европейския съюз могат да предоставят сили към силите на ООН в Абие. Там всъщност предимно присъстват етиопци в тези сили. И представители на много малко от други страни. И може би единствения начин е да има общи мисии е, за проверки по границата. Може би ние можем да предоставим е, международни наблюдатели за тези мисии. Там има смисъл да има представители от повече страни. Е, Благодаря много, госпожо Марсден. С това приключихме тази точка от дневния ред. Okay, colleagues, we can start. И така, колеги, нека да продължим нататъка. Следващата точка в дневния ред е разговор с съместник е, министър-председателя и външен министр на Албания, с министъра за европейската интеграция на Албания и с председателя на Комисията за евроинтеграция в Албанския парламент, представител на опозицията. Ще говорим за положението в Албания и за присъединяването. Нека да представя представите, да приветствам представителите на Албания тук и да кажа, че Европейският парламент дължи да държи да демонстрира силната си подкрепа за а, демократичните реформи в Албания, а, които са отрешаващо значение за функциониране на демокрацията. Призовавам всички политически сили в Албания да продължат да работят за това страната да продължи да се движи по пътя към присъединяване на Европейския съюз, да се консолидира демокрацията и да се задълбочи капацитета на парламента и да се създаде един климат на политическа толерантност. Искам също така да заявя, че е необходимо много бързо да бъде приключена и реформата на законодателството за изборите. Важно е да се работи за регионалната стабилност и да се вземат предвид между етническите конфликти в региона, особено като се вземат предвид бившите е, събитията в бивша Югославска република Македония и Косово. И така, нека да дам думата на заместник министър-председателя и външния министр на Албания господин Хаджинасто. Извинявам се, че не произнесох името ви точно. След това ще дам думата и на останалите представители. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Дами и господа, уважаеми членове на комисията, за мен е чест да говоря пред вас за важните развития в Албания и за регионалната политика на Албания – като се вземат предвид настоящото положение на кандидатурата на Албания за членство в Европейския съюз. Тук с мен е госпожа Брего, министър на европейската интеграция, както и господин Бошати, председателя на Комисията по евроинтеграция в парламента. всички сме готови да отговаряме на вашите въпроси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на членовете на вашата комисия за това, че ни поканиха тук, демонстрирайки по този начин своят ангажимент към напредъка на Албания по пътя към присъединяването на Европейския съюз. Целта за присъединяването е много важна за нас и ни дава насока в политическите и социални реформи. Миналия ноември бе подписано споразумение между всички политически партии, където бе поет ангажимент да се води конструктивен диалог в парламента. Правим усилия да продолеем политическите политическата стагнация в страната и е, в тези си усилия получихме помощта на европейските институции, Европейската комисия и членове на Европейския парламент. Всички ние вярваме, че напредъка към приложението на 12-те ключови приоритети на становището на комисията от 2010 година изисква национално обединени действия, които да включват и правителството, и позицията и гражданското общество. Това бе ясното послание на Европейския комисар за разширяването господин Фюле по време на последното му посещение в Тирана. Във връзка с предстоящите национални избори, за президент, всички политически партии изразиха своето желание и надежда, че изборите ще бъдат проведени по един коректен начин и че ще продължим да правим крачки напред по отношение на реформите. Бе прият национален план за действие с участието на всички заинтересовани страни и бяха вече предприяти някои мерки, така че да се придвижим напред. Работната група за парламентарни реформи е приела вече 34 изменения и 27 члена от правилника на Народното събрание и се правят допълнителни усилия, за да се засили ролята и административния капацитет на парламента по отношение на въпроси, свързани с Европейския съюз. Всички мерки, свързани с квалифицирано мнозинство, бяха вече приети и има взаимно достигнато съгласие за допълнителните мерки, които ще изискват подобно мнозинство. Има силна подкрепа за тези мерки и ме... Комисията за електронни реформи е, работи с високо квалифицирани международни експерти и вече е приела важни изменения във връзка с е, препоръките на ОССЕ и Европейския съюз. Целта е да се финализират реформите на законодателството за изборите преди провеждането на следващите избори. Що се отнася до реформата на публичната администрация, се правят усилия за подобряване на законодателството за държавната служба и за изграждането на капацитета. Има и напредък по отношение на върховенството за, на закона. Бе приета стратегия за реформа на съдебната система и има механизъм за наблюдение. Що се отнася до ефективността на съдебната система, Комисията по лицензирането вече действа. Работи системата на съди съдии и изпълнители. Има ново разработени насоки за проверките които се надяваме ще увеличат отчетността в съдебната система, а борбата срещу корупцията продължава да бъде основна наша цел. Разполагаме вече с съответната законодателна и оперативна рамка и целта ни е да постигнем добри резултати. Бе създадена система за събиране на информация, работи се по правния комп компромис за снемането на имунитета на високо поставени е, представители на властта и на съдебната система, на изпълнителната и съдебната власт. Е, занимаваме се с борбата срещу организираната престъпност, с борбата срещу трафика на наркотици и за сътрудничеството с международните полицейски органи. Работи се и по правата за частна собственост. Има напредък и по отношение на регистрацията на недвижимите имоти и по отношение на компенсациите. В Албания разполагаме с широка институционална и законова рамка за защита на младсинствата. Правят се усилия за нейното ефективно прилагане. През октомври 2011 година бе проведено преброяване, съответно е, в съответствие с международните стандарти. Там имаше въпроси и за етническа принадлежност, възоснова на принципа на самоопределението. Събирането на тези данни ще допринесе за разработването на подходящи политики за етнически общности. Що се отнася до ромите, правят се усилия за приемане на национален план за действие за десетилетието за ромите. Що се отнася до жилищата, които да се предоставят на вътрешно разселените лица. Вече са предприяти мерки с прехвърлянето на жилищен фонд към Министерството на труда. Предстоят и допълнителни мерки. Бяха предприяти важни стъпки за увеличаване на информираността за насилието срещу възоснова на пол както и за правата на хомосексуалистите ще има и специална демонстрация срещу хомофобията сред, след три дена. Дами и господа, надяваме се, че 2012 година ще бъде ще остане в историята като година, през която Албания предприела едни от най-важните си крачки към присъединяването на Европейския съюз. Ще направи всичко възможно тази възможност да стане реалност. Има голям напредък във всички области, които очертах. Даваме си сметка, че предстоят още доста предизвикателства, но е, работим с, е, в е, духа на ефективно сътрудничество и всички политически партии се разглеждат като отговорни за напредъка в този изключително важен за Албания проект. Нека сега да кажа няколко неща за развитието на нещата в Западните Балкани. Албания участва активно в регионалното сътрудничество и в процес на помирение в региона. Вярваме, че процесът на интеграция е най-ефективната рамка, която може да ни даде възможност да се занимаем с всички неразрешени е, проблеми от миналото. Само така ще се е, намали екстремизмът в региона. На 10 май 2012 година албанското правителство прие закон, закон за сътрудничество с специалната разследваща комисия на ЕОЛЕКС и по този начин отговаряме и на настояването в доклада на съвета на Европа от декември 2010 година. Албания активно участва във всички регионални инициативи, и се бори за по-добро сътрудничество между всички съседни страни, да, се, да разшири своя пазар, да се интегрира към Европейския съюз и НАТО, да изгради енергийна инфраструктура и да се погрижи да бъдат премахнати всички физически и нефизически пречки пред комуникациите и интеграцията. След няколко а, дни Албания ще поеме председателството на съвета на Европа с мотото Обединени в многообразието. Албания продължава да развива много добри отношения с съседните страни и това е важна част от нейния напредък към Европейския съюз. Обръщаме специално внимание на отношенията с тези страни, тъй като смятаме, че бъдещето ни е общо. Сътруд... Е, факта, че етнически албанци живеят във всички тези страни, представлява за нас един а, добър знак за едно добро бъдещо сътрудничество. Затова продължаваме да работим за задълбочаване на стабилността в региона, а, тъй като Албания играе важна роля в него. Благодаря. А сега давам думата на господин Бошати. Mr. Chair, honorable members of господин председател, уважаеми членове на комисията по външни работи. За мен днес е удоволствие да споделя с вас своето виждане за европейската интеграция на Албания. Вашата комисия и Европейският парламент са окоръжавали Албания по пътя и към Европейския съюз, към реформирането на обществото и тази си подкрепа са се ползвали с подкрепата на огромна част от албанското общество. Господин председател, нека се възползвам от възможността да повторя, че за Албания европейската интеграция е сред националните и приоритети, за чието осъществяване е необходимо широко участие на обществото. Във връзка с това, миналата година в парламента бе сключено политическо споразумение, съгласно което до края на март следва да бъде приключена изборната реформа. В същия дух се включихме пълноправно в преразглеждането на плана за действие за 12 приоритета, очертани от Европейската комисия за Албания. Като разгледаме напредъка постигнат от ноември до този момент, можем да заключим, че политическото споразумение, сключено в средата на ноември миналата година, доведе до постигането само на някои от набелязаните резултати, като например въвеждането на функцията на омбудсмана и приемането на някои закони, изискващи мнозинство от 3 пети. Работата по изборната реформа обаче все още не е приключила. Управляващата партия не е отчела всички препоръки, свързани с състава на Централната избирателна комисия с увеличаването на нейната безпристрастност и независимост при прилагането на изборното законодателство. Същото въжи и за уреждането на спорове, свързани с изборите. Необходимо е да се създаде ефективен механизъм за правна защита в тази връзка така че да се спазват законовите процедури. Според нас провеждането на избори в съответствие с международните стандарти не само продължава да е сред основните ни приоритети по пътя към Европейския съюз, то ще представлява и ясно разграничаване от провежданите до момента избори, които не бяха в съответствие с международните изисквания. Ето защо смятаме, че изборната реформа трябва да бъде приключена преди предстоящите избори за президент. Нещо повече не е приключена работата по парламентарната реформа. Опитът на демократичните общества показва, че един функциониращ парламент до голяма степен зависи от консенсус по отношение на правилата, уреждащи парламентарния живот. Все още не сме решили въпроса за тайното гласуване както и за така наречения принцип на противоречие. Съгласно този принцип, когато Министър-председателят се обръща към парламента, ръководителят на опозицията трябва да има право да отговори. Що се отнася до работата в независими институции, то това не бива да е ограничение върху работата в парламента, дори напротив. трябва да се изпълнят ключовите приоритети, като например надлежно изслушване в парламента преди назначаването на членове на Върховния съд и на Конституционния съд. Процедурите по избирането на тези членове до момента не веднъж са били политизирани и спорни. Това доведе до назначаването на членове на тези два съда по политически съображения, което се отрази върху функционирането на Висшия съдебен съвет, Конституционния съд и Върховния съд. Конституционният съд трябва да се състои от 8 вместо от 9 членове. Висшият съдебен съвет остана без съместник-председател, който отговаря за ежедневната му дейност. Върховният съд има 16 вместо 17 членове високопоставени служители, представляващи управляващата партия, не желаят да запълнят тези все още вакантни места. Това още веднъж показва колко е важно да се гарантира гладко приобщаващо протичане на изборите за президент. Така ще се постигне национално единение по силата на Конституцията. Провеждането на тези избори ще е лакмусов тест за властта. То е особено важно за поне четири области, в които международната общност е подпомагала Албания, а именно съдебната власт, сигурността, отбраната и дипломацията. Освен това е много важно да се постигне критична маса по отношение на ключови реформи в областта на публичната администрация, борбата с корупцията, борбата с организираната престъпност, правата на собственост, ромската общност и дискриминацията. Уважаеми членове на Комисията по външни работи, все още трябва да се отнеме имунитетът на някои високопоставени служители в съответствие с международните стандарти. Продължаваме да работим по други важни законодателни проекти, изискващи парламентарно мнозинство от 3 пети. Същевременно Искаме правителството да претвори думите си в дела. Искаме да отпразнуваме 130-та годишнина от независимостта на Албания в духа на европейската интеграция. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Okay, please, Madame Bregu. Думата има госпожа Брего, министър по въпросите на евроинтеграцията на Албания. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати от Европейският парламент, мисля, че за вас е дошло времето да ни видите всички нас тук в духа на сътрудничество, на приобщаване, всички тези нови думи, които станаха част от нашия речник от ноември насам. Аз е, съм изключително щастлива тук да присъстваме представители и на управляващите, и на опозицията, именно като представители на този процес на сътрудничество. Ние от ноември е, работим в изключително сътрудничество за осъществяване на националния план за действие като отчитаме препоръките и на вашата комисия, и на нашето гражданско общество. Албания в момента изпитва истински тласък в своето развитие. Министър-председателят е, е, е ангажиран с всички реформи, които а, се случват в момента в страната. Парламента работи по предложенията, по всички е, предложения, по които са се съгласили управляващите и опозицията. И независимо, че има все още разногласия между политическите сили. Смятам, че духа на разбирателство ще доминира по време на реформите, за да се постигне тази критична маса, която да даде възможност Албания да премине в една нова фаза. Не само да стане страна кандидатка, което не успяхме да направим две години, но и, и да се включим в процеса на европейска интеграция и това да стане наша основна цел. Смятам, че всичко това е много важно за нас. С, по този начин се постига нов дух на разбирателство, на сътрудничество. В, и в новия план за действие, който представяме на службите на комисията, се предвиждат ред много важни реформи за нашия европейски път. Искам да продължа едно от посланията, от правилните послания, които чухме, а, именно за имунитета. От март, от времето на срещата на Комисията за стабилност, ние изразихме не само ангажимент, но и желание да вдигнем имунитета като една крачка в усилията на Албания за приближаване към Европа. Ние споделяме мнението на всички свои колеги в е, парламента, че имунитетът не е нещо, което е, следва да ни спира в борбата ни с корупцията. И отменянето на имунитета ще покаже не само е, политически фрази, но и реално е, дело. Същото се отнася и за други е, реформи, които са ключови за 12-те приоритета и които ангажират всички институции и агенции. И ако, както вече казах, до ноември навсякъде в заседанията се изказваше притеснението в всички, с които се срещахме и изразяваха безпокойство от политическата ситуация. Та, да. до ноември 2011 година нямаше е, оптимизъм сега диалога, който се базира на консенсус, продължава и ще продължава. И това е голямата разлика между положението преди две години и днес. Всички останали елементи от реформата се приемат с много голяма сериозност и ние сме наясно, че имаме да извървим още много дълъг път до последният момент и за това ви призовавам, моля, оценявайте ни на базата на това, което сме постигнали и нека да гледаме напред. Това е подхода на комисията, което много харесвам. Нека да гледаме отпред и да загърбваме нещата, които ни разделят и да търсим тези, които ни обединяват. Благодаря много на нашите гости от Албания, Албания за представането на положението там, за това, че ни уверяват още веднъж в техния ангажимент и тяхната ангажираност. Сега давам думата на господин Хукан, който е председател на делегацията за Албания. Thank you very much, Mr. Chairman. It's indeed a pleasure. Благодаря, господин председател. Действително удоволствие е това, че тук присъстват такива високопоставени гости от Албания и че те седят заедно на една и съща маса. Това е много окоръжителен знак. Ще бъда съвсем кратък за да не повтарям онова, което вече много пъти съм казвал. Добре е, че има добри новини от Тирана. Крайно време е всъщност. Времето лети, предстоят президентски избори, предстои излизането на доклада за напредъка, така че очакваме конкретни, ясни резултати Радваме се, че политическите партии провеждат политически диалог. Радваме се, че вече се работи конструктивно, вместо да се разменят обвинения. Само така ще се намери политическия компромис, който да позволи на страната да направи своите крачки напред. И тук искам да спомена и коментарите на генерален директор Санино. Той редовно е, посещава Албания, също комисаря Фюле направи е, едно отлично изказване пред Албанския парламент. Надяваме се, че е, цялата тази енергия, е, целият този ангажимент за преизграждането на Албания ще доведе до конкретни резултати. Много ще се радвам, ако видя действителен напредък във вашата страна. Утре ще видим заключенията на съвета за външни работи. Опасявам се, че отново ще видим повторени същните коментари. И едва след като реформите действително бъдат проведени, след като има действителни резултати, ще могат тези коментари да бъдат променени. предстои 100 годишната на Албания и най-големия подарък, който можете да направите на албанския народ е да извоювате с Албания статут на страна кандидатка. Тук искам да ви уверя е, в желанието на всички колеги от Европейския парламент да бъдат възможно най-конструктивни сътрудничеството си с Албания – и е, се е, радваме, че се виждат вече първите признаци на подобрението на положението в Албания. Това е чудесно, а сега да се надяваме, че ще се превърне в постоянна тенденция. Благодаря. Благодаря, господин Кукън, за положителното ви изказване. Господин Хунтис, докладчик за Албания. Що, кирие проедре? θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο... Благодаря, господин председател. И аз бих искал да приветствам заместник външния... Е, заместник министър-председателя и външен министър на Албания, както и министър за европейска интеграция и председателя на комисията в парламента по европейска интеграция. Много се радвам, че сте тук. Благодаря ви за информацията, която ни представихте, за мерките, които се предприемат, за да може Албания да изпълни критериите, които се изискват от Европейския съюз. И искам да ви уверя, както и преждеговорившия ми колега, че нашата цел в тази комисия и в този парламент – е да дадем един добър положителен сигнал на албанския народ и на политическите партии в Албания, особено сега, когато предстои отбелязването на 100 годишнината от извоюването на независимостта на Албания. И в тази връзка много се надявам, че по нерешените проблеми, ще бъдат предприяти мерки. Нашето заседание днес има за цел да обсъдим предстоящите развития и тук има няколко неща, по които искам да задам някои въпроси на заместник министър-председателя, както и на министъра за европейска интеграция. Много добре знаем, че политическия климат вече се е подобрил. Виждаме, е, че и господин Кука направи подобен коментар. Предстоят президентски избори в Албания и тук искам да попитам Смятате ли, че може да се намери някакъв вид консенсусно решение по въпроса за избора на президент? Има ли начин да се използват постигнатата добра атмосфера на сътрудничество между политическите партии, за да се постигне това? Вторият ми въпрос. Бяха направени коментари във връзка с законодателството за изборите, за това, че то трябва да се направи по-демократично. Защо има все още проблеми там и как можем да ви помогнем да ги разрешите? И накрая още един въпрос. Няма да продължавам дълго, тъй като знам, че и други колеги искат думата. Въпросът ми е следният. Вече няколко месеца разполагаме с част от документите, но искам да попитам защо все още те не са подписани. На какво се дължи това? разбирате, че би било добре, възможно най-добре да се подаде този е, положителен сигнал. И всичко това трябва да стане преди края на годината. Да се подаде този положителен сигнал до целия албански народ. Това ще помогне за цялостното положение в страната, сигурен съм. Благодаря много, господин Хунтис. Нека сега да дам думата на господин Ручек, председател на работната група за Западните Балкани. Благодаря, господин председател. Нека и аз да приветствам нашите албански приятели. Месеци и години даже настояваме е, да се постигне някакво сътрудничество между основните политически партии в Албания. Така че изключително много се радвам, че а, вие тук сте а, сред нас всички заедно и че има представители и на управляващата партия и на опозицията. Споменахте, че от ноември насам са се случили много промени в Албания. Всичко това се дължи и на сътрудничеството между политическите партии, и на диалога е, с опозицията и с гражданското общество, така че виждаме огром, големи постигнати резултати. Споменахте ключовите приоритети, споменахте плана за действие, работната група за парламентарни реформи. Изредихте всички реформи, които трябва да се проведат в областта на държавната служба, в областта на съдебната власт, борбата срещу корупцията, борбата срещу организираната престъпност. Така че приоритетите са ясни. Нека да подчертая обаче е, няколко неща. През последните две-три години и от по-отдавна Основната слабост в Албания бе свързана с изборите. Винаги, когато се, се, провеж... се провеждаха избори в Албания, имаше и опасност от конфликти. В момента работите по реформата на законодателството за провеждане на изборите. И тук искам да ви препоръчам да приемете напълно всички препоръки на ОССЕ. Тук се търси един закон за изборите, по който да се съгласят всички политически партии в Албания. А и това трябва да стане а, и за следващата година, за парламентарните избори. Там също всичко трябва да протече възможно най-гладко, за да може цялата международна общност, включително и Европейския парламент, да видят напредъка. Разбира се, преди парламентарните избори предстоят избори за президент. Не е наша работата е да ви казваме кой да бъде избран. Това е решение на албанските граждани. Но и тук бих се присъединил към призива на колегата да се направи всичко възможно за една положителна атмосфера в Албания и за избирането на личност, която да обедини, а не да разедини страната. Нека да спомена и регионалната роля на Албания, която бе спомената и от външния министр. И на този фронт Албания отбелязва напредък. Знаем, че все още има проблеми в Западните Балкани и Албания би могла да изиграе много важна, успокояваща положението роля и по отношение на Македония и по отношение на преговорите с Прищина. Така че много се надяваме, че регионалната външна политика на Албания – действително ще напредва в тази посока. Защото Албания е страна, която не предизвиква проблеми, това е добре, но тя трябва още повече да засили своята положителна роля, а, за да се стабилизира мирът в региона. Нека да задам а, е, един въпрос обаче. Обърнаха се към мен организации за защита на децата, и се оплакаха, че в Албания все още има насилие срещу децата и внимателно прочетох доклада на УНИЦЕФ за 2011 година и там се очертават някои проблеми. Така че не знам дали в момента сте в готовност да отговорите на въпрос по тази тема, но това е тема, която все пак искам да повдигна. Това е една тема, която може би трябва да влезе в вашите планове за реформи. Децата не трябва да бъдат забравени. Важно е всички да могат да поженат плода на реформите, включително и бъдещите граждани бъдещите активни граждани на Европа, които сега са деца и така. Надяваме се, че реформите ще вървят добре, надяваме се, че докладът за напредъка ще бъде изключително положителен и се надяваме, че и с нашето сътрудничество вашата страна ще напредне към постигането на статут на страна кандидатка. Благодаря. Благодаря, господин Ручек. А сега бих искал да дам думата на господин Белдер. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да приветствам с добре дошли членовете на албанската делегация. Аз съм от Холандия. В Холандия до голяма степен има симпатии към вашата страна. Има и неправителствени организации, които работят с Албания. Като споменах това, нека ви задам няколко критични въпроса. Първият е свързан с гражданските права. Много е важно да се постигне независимост на съдебната система. Също толкова важно е гражданите да имат достъп до правосъдие. Наскоро в ноя Цюрха Цайтунг бе публикувана една статия, според която гражданите трябва да заплатят 90 евро такса, за да получат достъп до правосъдие, да заведат дело пред съд. Това е една непосилна такса. Какво може да се направи за справяне с проблема с достъпа до правосъдие за албанските граждани? Вторият ми въпрос е следният. Още преди няколко години се обърнах с него към комисаря, отговарящ за разширяването. Става дума за много тревожни доклади за така нареченото кръвно отмъщение. Стотици големи семейства са потърпевши от това явление. Какво предприема правителството за борба срещу това престъпление? Последният ми въпрос е свързан с проблем, който занимава холандските юристи. Става дума за албански граждани, които се страхуват да напуснат Холандия, тъй като се опасяват, че в Албания ще станат жертва на кръвно отмъщение – Господин Вигени, благодаря на нашите албански гости. Благодаря ви за оптимистичното послание, което отправихте за новия дух на сътрудничество в Албания. Удовлетворен съм, тъй като Европейският парламент, политическите групи тук положиха големи усилия за установяването на тази атмосфера съвместно с Европейската комисия. Тя е резултат от съвместните усилия на парламента, комисията и институциите в Албания. Оптимизма, който проявяваме обаче, е съчетан с известна предпазливост, тъй като все още трябва да се проведат важни реформи, например на изборното законодателство. Трябва да бъде излъчен кандидат за президент, който да може да обедини около кандидатурата си по-голямата част от албанското население. Що се отнася до изборното законодателство, Нерядко се говори за това, че новите законови разпоредби трябва изцяло да гарантират не повтарянето на процедури от миналото. Тоест в новото законодателство не трябва да има празноти. Затова трябва да подходите внимателно обстойно да обсъдите новия изборен закон. Не бива обаче и прекомерно да отлагате неговото приемане. Имам един въпрос, който не е толкова свързан с положението в Албания. Ще го отправя лично към господин Хаджинасто. Доколко етническото напрежение в Македония оказва въздействие върху Албания – или по-точно каква е реакцията в Албания. Задавам този въпрос, тъй като съдейки по обстановката в региона, можем да заключим, че някои части от Западните Балкани са източник на нестабилност. Надявам се, че Албания ще противодейства на тази нестабилност, че ще може да запази настоящото стабилно положение, че ще продължи да го укрепва. Това е особено важно в момента по отношение на Косово и най-вече по отношение на Македония. Председателят, благодаря на господин Вигенин. Последният оратор е господин Христолус. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос за 12-те ключови приоритета. Опазването на околната среда не е сред тях. Мисля, че трябва обаче опазването на околната среда да залегне сред тези приоритети. То е важно не само от екологични съображения, но и с оглед на установяването на сътрудничество както в Албания, така и в региона мисля, че трябва да поставим ударението върху опазването на околната среда и в Албания. Председателят, благодаря. Това бе последният въпрос, поставен от колегите. Сега ще дам възможност на гостите ни да отговорят. Думата има господин заместник министър-председателят. Благодаря, благодаря на всички уважаеми депутати, които толкова положително, реалистично и оптимистично коментираха това, което се случва в Албания и перспективите ни за бъдещ напредък, за да постигнем целите, е, формулирани тази година, т.е. статутна страна кандидатка за Албания. Благодаря и за въпросите. Те имат за цел да пояснят някои важни моменти от процеса на приближаването на Албания към Европейският съюз. И по-специално някои аспекти от 12-те приоритета, т.е. плана за действие за интегриране. Нека сега да отговоря конкретно на някои от поставените тук въпроси. Първо, господин Хунтис и президентските избори. Аз се опитах да представя нашата позиция по въпроса и на тримата, тримата представители тук се опитаха да направят това. Ние считаме, че това ще бъде един зрял процес, ще бъде обект на преговори, ще се спазва е, духа и буквата на Конституцията. Тоест, ще се избере президент, е, който стои над партийните пристрастия и който има възможност да изпълнява толкова важните си задължения за е, съдебната система, за външната политика и така нататък. Ние сме готови да направим това. В момента е, така дискусии между парламентарните партии. Министър-председателят, който е, оглавява мнозинството, ще започне процеса на разговори с парламентарните партии скоро и Както казах, този процес ще е израз на зрялост и на спазване на духа и на буквата на закона. Госпожа, по отношение на другите проблеми, госпожа Брего каза, че Комисията за реформи на законодателството, свързано с избори, работи. Около 95% от всички изменения вече са съгласувани. Остават няколко проблема, свързани с Централната избирателна комисия. Така че, какво да кажа, процесът се развива. И към днешният момент мога да кажа, че много неща са решени а останалите въпроси се решават в момента, примерно този с Централната избирателна комисия. И всички участници в процеса са готови да решат е, останалите въпроси в пълно съответствие с е, международните е, стандарти и препоръките на ОССЕ. Господин Хунтис, вашият въпрос до септември ще имаме резултати. Отново процеса бе проведен в е, пълно съответствие с международните стандарти. Господин Рутек, за насилие на деца въпроса ви, мога да кажа, че ние се стараем да подобрим възможностите за защита на децата. работи се над съответно законодателство, закон за опазване на правата на децата, също е, програма, стратегия до 2015 година. Така че е, съществува пълната законова рамка. Първият е, съвет за спазване правата на децата е свикан и ще направим всичко или ще се прави всичко свързано с с тази материя. Въпроса за правната сигурност и е, достъпа до системата. Всеки гражданин е напълно свободен да се обърне към правната система и да се възползва от услугите, която е, тази система е, системата на правосъдието предоставя. Няма, няма дискриминация. По отношение на кръвното отмъщение, чухме и някои преувеличени неща, за съжаление, по тази тема. Има, разбира се, отделни случаи. Те са предмет и на искания за предоставяне на политическо обежище. Един от тези случаи е в е, Швеция. Това са случаи на нарушаване на закона. Ние се опитваме да направим всичко възможно, да, предост... да обгрижим тези граждани, а също така и да направим така, че е, хора, които се възползват от този аргумент, за да искат политическо убежище да го правят на съответните основания. Тоест, ние считаме, че е, тези основания не винаги са валидни. През 2011 година по официални данни на полицията има само 5 такива случая. Uh, така че, цифрите, е, разбира се, това е явление, което съществува, но цифрите са много по-малко. Въпросът на господин Вигенин. Доколко засилващите се етнически напрежения в Македония се отразяват на Албания, мога да кажа, че ние следим с много голямо внимание това, което се случва в Македония. Определено не ни харесва повишения тон по някои проблеми и етническото му отцветяване. Всички подобни инциденти или престъпления трябва да бъдат обект на действия от страна на правната система, а не да се раздухват от етнически съображения. И ние също имаме желанието право раздаващите органи в Македония да действат единствено по, според осмотреният, според закона, а не по други съображения. Също така считаме, че езикът, който се възприема в подобно случай от някои партии извън парламента, не следва да се окоръжава и обществото в Македония трябва да се движи напред, да търси съгласие. Интеграция, възможности за съвместен живот и предпоставки за бъдещо сближаване с Европа. Okay. On environment, uh, I can... Що се отнася до околната среда, мога да кажа, че е, в момента се е, оглежда съответното законодателство с цел да бъде доближено то до европейското е, законодателство за опазване на природата, качеството на въздуха, опазване на околната среда, ние считаме, че тези въпроси са много важни. Според нас околната среда е основен елемент от устойчивото развитие на страната, така че въпросът е от основен приоритет за нашето правителство. И в такъв смисъл ние и допълваме за общо комплекс от законодателни е, текстове в е, тази област. Част от тях се изготвят в момента. Но мога да кажа, че общото мнение е, че вървим в е, правилната посока по отношение на политика и на законодателство и на конкретна прилагане на законодателството на практика. Председателят. Благодаря, господин заместник министър-председател. Някой друг от гостите иска ли да вземе думата? Um, thank you very much. I would like to uh, thank the honorable members of this committee for their suggestion and Благодаря много на депутатите от тази комисия за подкрепата за банското бъдеще за европейското бъдеще на Албания. Моята цел не е да тълкувам казаното от вас, но след като внимателно изслушах изказванията на членовете на тази комисия, е, че очаквате от Албания конкретни резултати. Това бе една от ключовите фрази, която се спомена. давате ни още един шанс казахте и че бихте се радвали да продължим контактите си и в бъдещите си срещи да говорим за тези неща, които наистина сме направили, а не тези, които планираме да направим. Ясно е, че има четири основни области, по които все още трябва да се работи по отношение на реформата на законодателството за провеждане на изборите. Тук не искам да говоря за процентите, изменени предложения, които са предложени, обсъдени и прияти. същото въжи и за парламентарните избори. мисля, че работата на администрацията, отговаряща за провеждането на изборите, представляваше най-слабата брънка при провеждането на изборите за кмет на Тирана. Така че трябва да се направи всичко възможно това да не се повтори при следващите избори, тези за президент. Има и други два важни въпроса, които се надяваме по един или друг начин ще бъдат разрешени заедно с управляващото мнозинство. Уважаемият депутат от Холандия зададе въпроса за достъпа до правосъдие. Много важен е въпросът и е споменат и в доклада на Европейската комисия. Но не тук е, е мястото да си играя е, политически игри. Е, достатъчно такива игри има в парламента при нас. Гласувахме против, защото смясаме, че реформата на съдебната система в Албания е нещо много по-широко от е, предоставянето на достъп до правосъдие. трябва да се обсъди целият пакет едновременно. Четвъртата област, която е важна, са правата на човека и по-конкретно положението на ромите и дискриминацията срещу хората с увреждания. Трябва да се продължи работата по този въпрос и да продължим да подкрепяме целенасочените усилия на правителството. Така, според мен, трябва да вървят нещата. Само така ще постигнем резултати по 12-те ключови приоритета, които са от решаващо значение за пътя на Албания към кандидатството към статута на страна кандидатка. Благодаря много на гостите от Албания, казва председателят. Искам да пожелая успех на страната ви и очакваме да видим провеждането на едни демократични, прозрачни избори и а, отлично отбелязване на 100 годишнината от независимостта на Албания. Благодаря. So, colleagues, we have the last point of our agenda for this afternoon. И така, колеги, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Последната точка от дневния ни ред става дума за бюджета за 2013 година. Colleagues, can we start? Okay. This will be uh, the first exchange of view uh, in Africa. Колеги, моля ви за тишина. И така, нека да го поговорим за бюджета за 2013 година. Комисията представи своя проект от доклад през април. Става дума за началото на бюджетната процедура за бюджета за 2013 година. И тук трябва да вземем решение за елементите, свързани с работата на нашата комисия в бюджета на 2013 година. Това е предварителна обмяна на становища. Нашия докладчик е госпожа Йете Макаки. Днес ще представи проекта становището, което е изготвила към доклада на господин Джовади Лавия, който е докладчик за раздел 3 от бюджета на 2013 година, където е включен въпросния мандат за триалог, който ще обсъдим. Давам думата на госпожа Ята Макаки. Ajattelin puhua suomen kieltä. and I don't apologize because it's same language and as German and English and French. Okei. Okay. Ensinnäkin Ще говоря народния си език, който е равноправен с немски, английския и френския. Първо, нека да поговоря за графика. Графикът е доста напрегнат. Докладът Лавия е бе представен миналата седмица. И не исках е, да изготвим становище преди да сме получили самия проекта доклад. И така, както казах, сроковете са кратки, но мисля, че ще успеете да се справите. И е, се надявам, че съвсем скоро ще гласуваме. Нека първо да опиша общата картина. Да поговоря за общата атмосфера, в която живеем последно време. Нещата са коренно различни от преди няколко години. Сега вече е време да се наложи много строга бюджетна дисциплина в държавите членки. И когато Европейският съюз се бори за бюджетна дисциплина, сме длъжни да следваме и някои примери. Не е лесно, но от друга страна може да доведе до добри резултати. Именно за това, поради трудностите, трябва да мислим за стратегическите си приоритети. Нямаме достатъчно пари, за да направим всичко. Ако имахме, щяхме да направим всичко. Politiikalle haasteita ja, ja toivotaan, että EU miettisi näitä painopisteitä. Това въжи за всички области на политиката, включително и за външната политика. Така че много внимателно трябва да обмислим приоритетите си, ето, например, в областта на сигурността. И само така ще можем да се погрежим от усилията ни да има резултати. Това е общата картина, както казах. Оттам нататък работата ни в тази комисия е да се погрижим политическите послания да бъдат ясни и конкретни и да се намерят верните решения и в бюджетната сфера. Затова по всички тези причини тази годишната процедура по определене на бюджета на Европейския съюз може да се окаже по-различна от процедурите до сега. Много добре знаем, че външните отношения не са в центъра на основните бюджетни съображения на Европейския съюз в момента, но независимо от това и нашата комисия може да даде своя полезен принос. Предстои много важен 7 годишен етап. Опасявам се обаче, че не всички бюджетни изисквания са взети предвид достатъчно добре. Имаме проблеми с растежа. Трябва да си задем въпрос, въпроса е, защо се стигна до тук. Въпросът може би е малко деликатен, това е една малко чувствителна тема, но трябва да си зададем въпросите, например, за нарастващата финансова помощ, която Европейския съюз предоставя на Турция. А, при положение, че економическия растеж в Турция е 10%, а добре знаем какво става с нашия економически растеж. Само ще кажа, че в някои от държавите членки ам, процентното изменение е с знак плюс, а в други си е с знак минус. Така че а, сме доста далече от Турция по отношение на економическия растеж. Един много важен принцип е прозрачността на бюджета. Гражданите на Европа, а и депутатите в Европейския парламент – доста трудно могат да проследят как точно се разходват средствата за външната политика на Европейския съюз. Много трудно е да се измери и въздействието на тези средства. Трудно е да се проследи къде точно отиват те, а дори и да знаем къде отиват, не винаги знаем със сигурност как точно се използват и какви са крайните резултати, които се постигат. Помислете си, когато ние, всеки един от нас, харчи собствените си лични пари, знае за какво ги харчи и каква е ползата от това. А тук говорим а, за парите на дънакоплатеца. Затова трябва да направим всичко възможно бюджетът да бъде по-прозрачен – тук говорим и за резерви. Въздействието ще бъде много по-голямо, ако има начин да разберем как точно се разходват средствата и къде отиват. И така трябва много внимателно да организираме работата си, много внимателно да организираме бюджета. Това е доста пространна задача и трябва да работим конструктивно по преговорите за бюджета с комисията. Очаквам вашите коментари. Благодаря, госпожо и Ето, сега вече е, произнесох името ви правилно. Извинявам се, че по-рано го сгреших. А сега давам думата на господин Мигел Гара от НП. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Anneli Jettenmäki, alle sprachen sind gleich. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, колеги, всички езици са равнопоставени. Благодаря на колегата за това, че ни изложи съображенията си, становището си във връзка с бюджета. Много е важно, като се има предвид настоящото положение, да направим всичко възможно, така че обществото да не възприема средствата, които разходваме, като ненадлежно разходвани. Независимо от това дали се намираме в положение на криза или не, обаче, трябва да разходваме средствата си максимално разумно, за да постигнем и възможно най-добрия ефект. Това е повече от ясно. Но през достата години, които вече съм тук, съм оставал с впечатлението, че външната политика страда от хроничен недостиг на финансиране. От друга страна обаче искаме да играем активна роля на международната сцена, за да можем да отстояваме интересите на Европейския съюз. Като се има предвид това, е ясно, че ни е необходимо адекватно финансиране в тази област. Външната политика, за разлика обаче от 7 годишните програми в други области, подлежи на неочаквани промени. Не можем да предвидим природните бедствия, не можем да предвидим военните конфликти. Затова не е възможно и дългосрочно финансово планиране в областта на външната политика. Затова бих предложил средната формулировка изисква още веднъж предоставянето на адекватно финансиране от бюджета на Европейския съюз с оглед на осигуряването на активна роля на Европейския съюз на международната сцена. Това е формулировката, която предлагам за английската версия на текста. А що се отнася до бюджетните съкръщения – то мисля, че формулировката на английски език би трябвало да е не цялостни общи усилия, а целенасочен подход, визиращ конкретни бюджетни функции. Съгласен съм с това, че трябва да подкрепим подхода възприят от комисията, а именно, че трябва да се спаре работата по програми, по които не се работи задоволително. Мисля обаче, че комисията трябва достатъчно добре да обоснове тези свои решения, така че да знаем какво стои зад тях. По точка 3 мисля, че е важно в рамките както на източното, така и на южното партньорство да направим всичко необходимо. И тъй като в тези райони е необходимо да се предприемат редица мерки, трябва и изрично да ги упоменем в текста. Към момента Комисията предвижда съкръщаването на средствата за източните, с южното, извинете, партньорство с 3%. Не знам дали това е правилното решение. Да оставим на страна въпроса за това дали арабската пролет се провали някои държави или не. Не бива с едно подобно съкръщение да създаваме впечатлението, че не приемаме развитието на нещата в този регион. Мисля, че трябва да инвестираме средства в адекватен размер, така че развитието на региона да поеме в правилната посока. Смятам, че трябва да отчетем в доклада както източното, така и южното партньорство. По точка четвърта. Нерядко съм бил свидетел на предвиждане на средства в прекалено нисък размер, което е налагало изготвянето на писма за внасяне на корекции. Пример за това е Палестина. Затова предлагам следното следната, извинете, формулировка на английски предлага предвиждането на кредити за ангажименти, които да отчитат реалната необходимост от средства още от самото начало на периода на финансиране и осигуряват устойчиво развитие. По точка 5 предлагам следната формулировка на английски насърчаване на политики, в най-северните страни. Това според мен е по-удачната формулировка. Точка 6. Важно е да се повиши ефективността, да се популяризира ролята на подкрепата от страна на Европейския съюз. Това са за сега бележките ми по текста. Благодаря. Благодаря на господин Галер от името на социалистите и демократите, госпожа Мунис. Президенте, bueno, yo estoy muy sorprendida con la opinión que nos plantea. Благодаря, господин председател. Много а, съм изненадана от позицията на госпожа Ятен Маки. Тя участва в изготвянето на становището на Комисията за външни работи за бюджета и ние като цяло постигнахме съгласие, че трябва да има бюджетна дисциплина. Което е, не означава непременно, че трябва да се отказваме от е, амбицията на Европейския съюз да бъде водеща, да има водеща роля на е, международно ниво. А, сега становището, което изпращаме на комисията по бюджета за триалога, практически е напълно е, обърнато на 180 градуса спрямо това, което приехме преди. Защото, както се каза тук, ако искаме е, Европейският съюз да има достатъчно е, тежка дума във външната си политика, за това трябва да има и пари. Прозрачността сама по себе си не означава да се харчи по-малко. А, следва да се харчи и да се вижда повече за какво се харчи, а не да се намаляват разходите. Естествено, в момента се намираме в период на криза и когато ще се правят економии, трябва да се открие къде са местата, които най- ще се, където ще се нанесат най-малки щети на нашите амбиции. Така че, нека да го кажа по друг начин. Не можем да кажем, че не сме съгласни. Ние сме за това да има намаляване на средствата за програми, които не се изпълняват както трябва, но това не означава, че трябва да се правят съкръщения наред. Просто трябва да се открият кои са програмите, които не действат ефективно и съответно да търсим по-доброто им функциониране – но в никакъв случай да не се правят повсеместни съкръщения. Разбира се, остава въпрос, кои са тези програми, които трябва не работят ефективно. Друг проблем. Докладчикът във е, втори параграф е, казва, че комисията изкуствено раздува някои предложения в е, функция 4 за да си улесни работата по време на триалога. Но това не е така. Комисията всъщност предлага цифри, е, базирани на своите преценки и прогнози. Ние от години се борим против идеята, че е, когато са предвидени достатъчно средства, е, дискусиите в триалога ще са по-лесни. Източното измерение и много други измерения на външната политика на Европейския съюз са еднакво важни Политиката за съседство сама по себе си, политиката а, за сътрудничество с Латинска Америка, стратегията 2020, всичко това трябва да фигурира в становището, заедно с всички други основни компоненти от външната политика на Европейския съюз мирния процес в Близкия изток. Съгласен съм, че трябва да работим по друг начин. Благодарим на госпожа Ятемаке за работата, която е свършила, но мисля, че всъщност тя трябваше да каже точно обратното, ако искаме да се намесим в триалога с достатъчна тежест. Мисля, че господин Лавир в е, Комитета по бюджета е, е предприел, е, е взел позиция, която е много по-доброжелателна към нашата комисия, отколкото нашия собствен докладчик. um, Um, Госпожа Брантнер, благодаря. Благодаря и на докладчика за изготвения текст. Ще направя няколко коментара. Най-вече ще задам и няколко въпроса. Първа точка заявяваме, че и по тази бюджетна функция трябва да се реализират съкръщения. Но ако се обявяваме за съкръщения, трябва да сме по-конкретни. Трябва да очертаем областите, политиките, които подлежат на съкръщаване на средствата. Не можем просто да изискваме съкръщения, без да уточняваме къде точно следва да се реализират. Бих искала госпожа Ятен Меки да конкретизира това свое предложение. Второ, за мен възниква същият въпрос, както и за госпожа Мунис. Какво се има предвид с формулировката изкуствено завишаване? В кои области според вас, госпожа Меки, има изкуствено завишаване? По точка трета. Увеличаване на бюджетните кредити то се приветства по отношение на източното, но не и на южното партньорство като се имат предвид драматичните промени в Южното Средиземноморие, ме изненадва, че в текста не е включено Южното партньорство. Що му поменаваме източните си съседи, би трябвало да отчетем и Южното Средиземноморие. Или може би има някакви причини, поради които докладчикът не е включила Южното Средиземноморие в текста. Имам и още един въпрос относно тези области, в които има недостиг на финансиране. Аз мисля, че една такава област е политиката на добросъседство. И тя трябва да се опомене в текста. В текста липсва и още нещо, а именно уточнение във връзка с разходите на СВД, службата за външна дейност. Предвижда се увеличение в размер от 5,7%. Не се знае обаче как ще се осигурят средствата за него. Увеличава се щатното разписание за категория АД 14 с 11 щатни бройки. Защо се предвижда такова увеличение, като се има предвид, че в другите категории не се предвижда увеличаване на щатните бройки. Още една бележка за бюджета на СВД, Европейската служба за външна дейност. Предвижда се значително увеличение за службите за сигурност, за делегациите на Европейския съюз в трети страни. За тях се предвижда почти 30% увеличение. Искам да знам за кои държави бажи то по-конкретно и какво е довело до предвиждането на по-високи средства за делегациите. Предвиждат се и повече средства за структурите за медиация и други. Те следва да се финансират от общия бюджет на Европейския съюз. Това според мен е правилният подход. Ще внесем изменения по всички тези точки, по които направих коментари. Очаквам и по-конкретни коментари от страна на докладчика. Благодаря на госпожа Брантнер. Сега отново ще дам думата на нашия докладчик, за да отговори на въпросите и коментарите на колегите. Kiitoksia hyvin asiantuntevia ja odotettujakin kommentteja. Благодаря за е, коментарите, е, толкова експертни и някои от тях очаквани от мен. Мисля, че на следващото ни заседание ще мога да представя текст, който да се радва на по-широка подкрепа. Определено е, нямам желание да се отклоняваме от е, възможността Европейския съюз да има е, роля на световната сцена, но е добре да се запитаме е, има ли той такава роля в момента. И ако работим по тази тема, може би тази роля действително, тази, на Европейския съюз ще бъде по-важна. Защото не винаги само разходването на пари е, дава възможност да се постигне тази цел. Що се отнася до бюджета, действително ние трябва да проведем едно обсъждане каква е Европейският съюз в днешно време. Тя намалява и продължава да намалява. А, въпросът е какво всъщност политическо влияние имаме и как можем и как би следвало да го използваме. Съкръщенията. Отново това е нещо, което трябва да се обсъди. Говорихте за арабската пролет. Аз не споменах това не смятам, че именно в е, средствата за тази част от света следва да се правят намаления. Европейският съюз определено трябва да бъде ангажиран и да има своята роля в този процес. И ако ще говорим за арабската пролет, е, определено смятам, че ние трябва да присъстваме там. Повишените разходи за сигурност. Мисля, че трябва да се разработват механизми за предотвратяване на конфликти. Тук бихме могли да сложим по-голям акцент и да се опитаме да имаме по-голямо влияние именно посредством провеждането на подобна политика – това е един подход, който ще е ефикасен и в близкото ни съседство, и по-далеч от Европейския съюз. Председателят, благодаря. Нека да ви дам сега малко информация за измененията. Те трябва да бъдат подадени утре до обед и могат да бъдат подадени само на английски, защото няма време за превод друга информация. Следващото ни заседание утре на 15 май от 5 до 6 и 15. Заместник министър-председателят на Ливия обсъждане на политическата ситуация и предстоящите избори. Имате ли нещо по точка? Да кажете по тази те, тема ли? Искам да протестирам. Няма присъстващ представител на службата за външна дейност, когато говорим за бюджета. господин председател, когато обсъждаме дадена тема, трябва да има представител на комисията, който да може да изрази позицията на комисията по тази тема. Второ, по измененията и цялата процедура тук. Стандартните формуляри за подаване на изменения по този въпрос все още не са в системата. А пък, а пък измененията по становището трябва да се подадат до утре. И по отношение на съдържанието, показаното от госпожа Ятен Меки. 59 строежа, финансирани от Европейския съюз в Палестина, са били разрушени от Израел. Така че защо да не а, заделим повече средства за изграждане на мира, вместо да се налага да се харчат пари за осигуряване на сигурността на служителите на службата за външна дейност, Надявам се, че докладчика ще може да изрази позицията на цялата комисия. Председателят, що се отнася до крайния срок за подаване на изменения утре, той е за мандата за триалога, а не за становището по бюджета. Това е, не изменяме становището по бюджета. But still I agree, Madam that we got Съгласна съм с госпожа Мунис. Не е допустимо а, толкова кратък да е срока. Нямаме а, дори седмица на разположение. I was advised by our secretary. Представителите на секретарията ме информират, че трябва да гласуваме на 24 май, както е, е гласуването и в другите комисии. И просто нямаме време за измененията. Can I say very realistically? Реалистично погледнато, преговорите е, с докладчиците в Сянка ще бъдат следващата седмица, така че няма значение дали подадем тези изменения днес, а, извинете, утре по обяд или в сряда по обяд. На, а пък за нас, като докладчици в Сянка, това може да е, е една полезна отсрочка. Can we agree on Wednesday? So, we agree on Wednesday noon. Okay. Добре, в такъв случай нека да е, отложим срока за сряда на обед. Това беше последната точка от днешния ни дневен ред. Ще се видим утре. Благодаря.